приключваме дебата. Преди да преминем към следващата точка, нека ви съобщя, че компетентните органи в Германия ни съобщават за избора на госпожа Анет Койвиус, която ще замести господин Клаус Хайнер Лене от 12 март 2014 година, съгласно член 7, параграф 1 на акта за всеобщото избирателно право за Европейския парламент и член 4, параграф 1 на правилника. Ние го отбелязваме, като това влиза в действие от 12 март 2014 година. Добре дошла на новата колега. Нека и напомня, че съгласно член 3, параграф 2 на правилника, преди да изпълни правомощията си, тя трябва да попълни декларация, че не упражнява дейност несъвместима с нейните дейности в Европейския парламент. Освен това,